Председателят. Добър вечер, госпожи и господа, скъпи колеги. Възобновяваме заседанието. Следваща точка от дневния ред е препоръка за второ четене Тоан Мандърс. Наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти. Позволете ми да дам думата на докладчика, колегата Мандърс. voorzitter Господин председател, е, не съм свикнал да получавам веднага думата, затова малко се забавих. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството, за съвместната работа. Благодаря на докладчиците всяка, благодаря на комисията и искам също така да благодаря на съвета и на унгарското председателство. И имам чувството, че ще излезем от задънената улица по този въпрос. Особено се радвам, че става дума за регламент, а не за директива. Аз считам, че регламентът, който подготвяме, ще помогне за довършването на вътрешният пазар. Е, става дума за законодателни актове, е, които в момента съществуват, които спъват вътрешният пазар и смятам, че намерихме решение да заменим директивите с е, един регламент. Смятам, че сме подобрили редица пунктове. В първото предложение, което направихме, никъде не се споменаваха потребителите. Сега е, смятаме, че трябва да настоиме на това, че защитаваме интересите на потребителя. Има редица въпроси, които са според мен особено важни. И специално въпроса за алергичните реакции. Вече имаме проучване по този въпрос. И на 30 септември 2013 година комисията ще ни представи резултатите от възложеното проучване и това ще бъде отразено в един допълнителен законодателен акт. Е, съветът е, пока индикира, че те са готови да е, приемат тези резултати и да размислят по тях. Става дума за химически и естествени елементи, които могат да предизвикат алергии. Ние считаме, че ако е възможно, трябва да бъдат предупредени потребителите за тази опасност. Много често в етикетите се съдържат неверна или измамна информация. И тук положението е крайно неизяснено с развитието на вътрешния пазар. Законодателството все още има много празноти по отношение на тези измамни обозначения. Затова ние поискахме комисията да проучи възможността за нови законодателни предложения, така че производителите да знаят съвсем ясно какво трябва да обозначат мястото на производство преди всичко, без да въвеждат в заблуждение потребителят. Защото някои неща, примерно стоки произведени в Китай, едно копче се зашива в Европейския съюз и казва, че стоката е произведена в Европейския съюз. Това, което ми харесва е, че ние даваме път на новите технологии. Говорим не само за обозначаване в етикетът, а, който ще бъде прикачен към дрехата, но също така ще използваме съвременна техника за най-добро информиране на потребителите. И съветът вече прие а, да се обозначава а, происхода на а, естествените а, елементи от а, животински происход, не текстилни части от животински происход, които ще бъдат, а, които са вградени в а, дрехата или тъканта. Затова а комисията смята по този начин да премахне трудностите пред развитието на вътрешния пазар в този сектора, също така да насърчи развитието на електронната търговия. Там, където също трябва да има норми за етикетирането. Надяваме се, че проучването, възложено от комисията, ще внесе яснота. В съвременния свят, когато става дума за 23 езика върху един етикет, очевидно съвременната техника ни предлага нови, по-ефективни решения. Е, ние трябва да е, декларираме тези свои намерения и се надяваме, че ще получим положителни резултати. Благодаря, господин Мандилс. Госпожа Георги от името на съвета. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми господин докладчик, господин Мандес, е, колеги. Радостен е фактът, че на второ четене се постига съгласие относно предложението за наименованията на текстилните влакна и етикетирането на текстилните продукти. Институциите работиха в тясно взаимодействие и сега постигат резултат. Позволете ми да предам е, поздравленията на съвета на всички депутати от Европейския парламент и най-вече на докладчика и неговите сътрудници за доброто сътрудничество. Всички те допринесоха много за постигнатия резултат. Благодаря и на Белгийското и на Шведското председателство, защото те подготвиха всъщност работата по това досие. Комисията през цялото време бе един конструктивен партньор. Всичко се придвижваше съгласно уточнения график, така че от началото на 2012 година регламентът ще може да се прилага, той ще допринесе за развитието на вътрешния пазар и за конкуренцията в текстилния сектор действащите разпоредби за развитието и прилагането и използването на новите текстилни влакна ще е, насърчи развитието на текстилната промишленост. Освен това, потребителите ще могат е, сравнително скоро да се радват на иновативни продукти. Регламентът ще създаде по-добра правна сигурност във връзка с клаузата за проверка, ние ще можем да предоставим по-добри е, възможности на е, законодателните органи. Имам предвид е, правилника за прилагане, уеднаквяването на е, означенията за происход, е, електронното етикетиране и други технологии. Европейският парламент и съветът подчертават в своята проектодекларация, че по този начин текстилните изделия и текстилният сектор придобиват много голямо значение. Регламентът ще създаде възможности за бързото въвеждане на нови текстилни влакна. А освен това, в етикетите ще се съдържат данни за происхода на влакната и освен това ще се включи в етикетирането и происходът на нетекстилните ресурси, имам предвид най-вече кожените изделия. Благодаря, госпожо Георги. Давам думата на представителя на комисията, господин Таяни. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа депутати. Господин Мондерс, искам да ви благодаря за извършената работа на вас и на докладчиците в Сянка за това, че успяхте да постигнете споразумение с Европейската комисия. Не беше лесно, но успяхме да постигнем споразумение на второ четене, тъй като гражданите на Европа ще могат да използват нови влакна и ще се намалят разходите на национално ниво. Благодаря на парламента за този междуинституционален дебат чрез измененията. Някои от тях, според мен, говорят говорят за интерес към измерението защита на потребителите. Някои от измененията бяха поети с много голямо мнозинство. Например, желанието за обозначаване на происхода и необходимостта регламента да се разшири, за да обхване повече сектори. Призовава се за повече гъвкавост, тъй като по този начин ще се е, увеличи броя на възможните решения. Текстът е компромис между е, позицията на парламента и на съвета. Както каза госпожа Кьори, има място е, за развитие в бъдеще когато регламентът влезе в сила, потребителите ще разполагат с повече информация за текстилните продукти и също така за състава им. Друг важен резултат от новия регламент е упростяването на нормативната база. Една от най-важните части в целия процес е това, че този регламент не е края, а началото на анализа на законодателството в тази област. Текста на регламентът предвижда клауза за преразглеждане. Тя дава възможност на Европейската комисия в бъдеще да обсъжда други възможности за етикетиране. При необходимост комисията ще излезе с нови законодателни предложения в областите, в които е необходима повече хармонизация. Аз възнамерявам този преглед да се осъществи задълбочено. Вече сме в контакт с потребителски организации, за да набележим най-важните въпроси. Информацията, която получим, ще бъде предоставена, за да можем да анализираме новите технически тенденции, като електронната търговия, новите видове влакна, както и значението на проследяемостта и устойчивостта. То, разбира се, ние живеем в епохата на цифровизацията и за това Европейския съюз трябва да направи така, че правилата му да бъдат съобразени с новите тенденции. Това са само някои от въпросите, по които ще работим. Няма да се изненадате, е, като ви кажа, че обозначаването на происхода ще бъде един от основните акценти в нашата работа. Преразглеждането ще ни даде възможност е, да потвърдим своята подкрепа за обозначаването на происхода Смятаме, че това е изключително важно за конкурентноспособността на европейския бизнес и за здравето на европейските потребители. Ето защо ще анализираме тази област подробно, за да предложим ясни правила, благодарение на които потребителите ще могат да, ще могат да правят своя избор възоснова на ясна информация. В доклада се прави връзка между алергиите и химическите вещества, които се използват в текстилните продукти. Този анализ ще покаже как може да се използва съществуващото законодателство. Имам предвид директивата РИЧ. Потребителите ще могат да закупуват текстилни продукти, които не вредят на тяхното здраве тъй като тези изделия ще съответстват на правилата, които Европейският съюз и институциите му са приели. Също така искам да благодаря на съвета за това, че подкрепи клаузата за преразглеждане и за желанието му да работи с комисията от самото начало Европейската комисия ще представи своя доклад и може би след това законодателно предложение до 30 септември. А, аз наредих на своите служби да започнах своята работа максимално бързо. Председателят благодаря. Господин Таяни, госпожа Коми има думата за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Най-накрая успяхме да постигнем споразумение по този важен въпрос. Всички положихме много усилия, за да сближим становищата си и да намерим приемливи компромисни решения между позицията на съвета и парламента. Сега ще има задължителни изисквания за обозначаването на происхода за текстилните влакна. И смятам, че компромисът, който постигнахме, е един отличен резултат от нашите усилия. Е, колегите трябваше да се борят опорито е, с съвета. Трябва да кажа, че тази борба не беше лесна, но резултатът е положителен. Ще имаме необходимите обозначения, ще бъде обозначен происхода, Защото е, днес е, потребителя купува стоки, за които се казва, че са произведени в Франция, в Италия или някъде другаде, да всъщност те са произведени извън Европейския съюз. Много важна е също така проследимостта на текстилните, а, е, на текстилните продукти, което ще а, чрез влагане на чипове ще затрудни тяхното фалшифициране. Надявам се, че постигнатото ще се окаже плодотворно. Искам да благодаря на всички, които положиха усилия за постигане на този резултат. А също така искам да благодаря и на комисия, комисаря. Текстилният отрасъл наистина се нуждае от това. Необходима е автентична, точна информация и за потребителя, който трябва да знае какво купува. Тоест, нашата работа е в интерес на всички. Сега господин Шал Демосе. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Уважаеми колеги, е, благодаря много на докладчика на първо място, който допринесе много за постигането на този е, компромис. Наистина много напреднахме от момента, в който комисията представи първоначалното си предложение. Предложението в първоначалния му вариант предлагаше най-вече е, благоприятни условия за фирмите, за предприятията. Междувременно успяхме да включим много положителни елементи за потребителите. И това е решаващият момент. Това, от което се нуждаем, е по-добро обозначаване, повече информация за потребителите е, при влизането в действие на този регламент. За мен като представител на социал-демократите в парламента Особено важно беше именно етикетирането, обозначаването на текстилните продукти на вътрешния пазар и насърчаването на сектора като цяло. Особено важно е това, което каза комисаря, а именно, че ще се проведе изследване за това, че не се съдържат опасни е, съставки в текстилните изделия. Естествено, че проследяването на материалите е, и на техния происход е особено важно. Бих си пожелала естествено и много повече, много по-голяма степен на хармонизация. Е, нови технологии е, при обозначаването на текстилните продукти. Но това е въпрос на бъдеще. Важно е във всеки случай, когато създаваме закони и регламенти тук в Европейския съюз, те да са от полза за потребителите, не само за предприятията. Ето така функционира истинският пазар. Още веднъж много сърдечно благодаря на всички колеги. Постигнахме добър резултат. Благодаря на колежката Шалдемоза, а сега господин Босой. Господин заместник председател на комисията, колеги, най-напред искам да благодаря колегата Мандер за неговите усилия и постоянство в процеса на преговори със съвета. Приветствам споразумението със съвета на второ четене, макар че то може да се усъвършенства в интерес на конкурентоспособността на текстилната промишленост и по-добрата информация за потребителите. Има много положителни аспекти на това споразумение. Първо, процедурата за улесняване на анекс 1. По този начин ще се намалят разходите за сектора и средствата ще могат да се пренасочат към новаторство. Ще бъде полезно и за потребителите, тъй като ще насърчи новаторството. Мисля, че регламентът е полезен за потребителите поради изискването за етикетиране. Адекватната информация за потребителите преди закупуване. Е, естествено, дискусията по етикетиране продължи по-дълго, но това е от полза за потребителите. Съгласен съм, че имаме нужда от повече време, за да, оценем, за да оценим въздействието на изискването за допълнителна информация, особено по отношение на происхода. Ето защо проучването на комисията е много добра стъпка напред. Накрая, нетекстилните съставки от животински происход е, е стъпка напред, е, тъй като потребителите трябва да бъдат е, информирани. Като цяло регламента ще даде възможност да се доизгради вътрешния пазар. Аз го подкрепям напълно. Благодаря. Благодаря, господин Босо. Господин Бялан, две минути. Благодаря, господин председател опрощаването на съществуващата нормативна уредба по отношение на етикетирането на текстилните продукти цели въвеждането на нови текстилни влакна по-лесно и по-бързо на пазара. Предложението, което сега правим, е, се различава значително от първоначалното предложение на Европейската комисия, което беше преди всичко техническо по своя характер. Нашата цел е да улесним процеса на регистриране на нови текстилни влакна, което ще улесни развитието на европейската текстилна промишленост. И също така тези продукти да стигат по-лесно до потребителя. Всичко това доведе до значително упростяване на процедурата. Парламентът също така предлага а, значително а, усилване на правилата за обозначаване на происхода. А, нашата група смяташе, че може да се приеме част от първоначалните предложения на комисията, нещо, което би ускорило процеса. Европейската комисия трябва да анализира в дълбочина въпроса за етикетирането на текстилните продукти, произведени извън Европейския съюз, като представи резултатите до 2013 година. Резултати за една нова система на етикетиране и обозначаване. Компромисът, който постигнахме, гарантира предоставянето на достатъчно информация за продукти от животински происход. Не текстилни продукти ако продължим да предоставяме достатъчна информация на потребителите и ако продължим с съгласуването на а, размерите, а, ще а, дадем обективна а, възможност потребителят а, да участва по-добре на пазара. Благодаря, господин Билан. Сега госпожа Свенсън за две минути. Благодаря, господин председател. Потребителите са много важна група, казваме ние. И ако наистина сериозно правим това изявление, то тогава би трябвало да дадем възможност на потребителите да налагат своите изисквания по отношение на продуктите, по отношение на информацията, която им се предоставя, така че да правят информиран избор. Именно за това много сърдечно благодаря на докладчика господин Мандърс, защото той много ангажирано и много отговорно работи именно в тази посока и допринесе за едно значително подобряване на първоначалния текст. Докладчиците в Сянка също работиха много активно, за да подобрят текста в полза на потребителите. От е, името на е, Обединената левица е, ние внесохме изменения най-вече по отношение на задължителното обозначаване на животински материали и други. Не всички наши изменения бяха прияти, но една голяма част от тях намериха отражение в изменения текст, така че аз благодаря за разбирането много е важно, естествено, е, да се обозначават и останалите съставки, които се съдържат в текстилните изделия, най-вече химическите е, съставки. Комисията се ангажира да проведе съответното проучване и аз много се надявам, че е, след е, като разберем и какви са заключенията от това проучване, ще бъдем в състояние да подобрим нещата, така че да опазим по-ефективно здравето на потребителите. Естествено, че е, потребителите имат право да знаят какво се съдържа в продуктите. Това се отнася най-вече до кожените материали, които се съдържат в съответните изделия. Благодаря много на всички, които участваха в работата по това досие, защото така се налага именно интересът на потребителите. Благодаря на колежката Свенсън, колегата Роси има думата. Благодаря. Целта на този регламент е да се премахне устарялото законодателство, Регламентът обхваща веществата, които се съдържат в текстилните продукти, но съветът имаше различно становище от парламента по отношение на обозначаването на происхода и проследяемостта на второ четене в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите беше прият текст, който не е достатъчно амбициозен по отношение на обозначението на происхода. И по този начин потребителят няма да получи достатъчно информация. Благодаря, господин Роси, казва председателя. Господин Колман не е в залата. Господин Кансян, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин министр, когато новият регламент за етикетирането на текстилните продукти, което ще гласуваме утре в пленарна зала, бъде прието, Европа ще по- получи документ, който ще помогне в много области. Това е първата стъпка към едно пълно законодателно уреждане на въпроса. По този начин ще защитим потребителя с правилата за обозначаване на происход, с новите изисквания за проследяемост. Комисията трябва да направи нови законодателни предложения за по-добро обозначаване на текстилните продукти в бъдеще, които да показват откъде идва съответната стока. По този начин ще бъдат защитени интересите на потребителите. Те ще бъдат защитени от фалшификати или измамни търговски практики. Смятам, че това ще улесни потребителите и ще им помогне по-лесно да пристъпват към използване на нови продукти. То ще им даде известна сигурност в глобалният пазар, в който живеем. Надявам се, че в бъдеще 27-те страни членки ще приемат по-строги правила за проследяемост на продуктите, което ще подобри защитата на потребителя. Обозначаването на текстилните продукти трябва също да се прилага неговите принципи да се прилагат и към стоките в други отрасли. Тези принципи трябва да се прилагат само към влакната и текстилните продукти, а подобно законодателство трябва да бъде прието и в други области. Това, което ние ще приемахме в октомври, трябва да го приеме и съвета. Вече закъсняваме обаче. Благодаря. Сега господин Кансиян. Госпожа Кансиян, извинявайте. Госпожа Ироген Перес. Благодаря, господин председател. Ще започна с поздравления към е, всички колеги, които са участвали активно и са допринесли за постигането на съгласие по това досие. Независимо от това, че резултатът е много добър и заслужава висока оценка, е, бих отбелязала е, това, че би трябвало да гарантираме прецизно етикетиране на е, текстилните изделия. Съвсем точно трябва етикетите да съдържат данни за происхода на съответните материали. В това отношение е, се надявам, че регламентът ще представлява крачка напред. Е, вие знаете, че потребителите са особено чувствителни по отношение на происхода на съставките. И освен това, по отношение на е, конфекционирането, на комплектуването, би трябвало да се съобразим с новите тенденции в тази посока. Благодаря на колежката или Гоен Перес. Давам думата на колегата Шмидт за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мандърс. Много се радвам, че са включени аспектите, свързани с здравето. Знаем, че етикетирането е много важно и че избора на потребителите е много важен. Ако искаме потребителите да направят информиран избор, те трябва да разполагат с надежна и ясна информация. Днес на пазара има текстилни продукти от цял свят. Почти е невъзможно да се, етикет, да се обозначи точно и ясно происхода. Въпросът е как ще етикетираме, как ще обозначим кое от коя част на света идва. Не бива обаче да допускаме информацията да се превръща в повод за протекционизъм. Господин председател, премахването на границите бяха особено полезни за Европа. Благодаря, господин председател, каза председателя госпожа Рошпах, минута и половина. Благодаря, господин председател. Текстилният сектор е изключително важен и изделията се разпространяват навсякъде по е, континента, навсякъде по света. Затова е особено важно потребителите да бъдат добре информирани и е, също време, но е, в текстилния сектор предприятията да бъдат конкурентно способни. Особено важно е да знаем откъде са материалите, от, с които се произвеждат изделията, какви технологии са използвани при тяхното производство. Е, вие знаете, че е, етикетите са особено важни, дори и малките етикетчета, на които пише продуктът не бива да се пере на ръка, са изключително важни за потребителите и съдържат ужасно много информация, така че е, изключително важно е да се проведе това проучване, за което говори господин комисарят, така че да можем да дадем надежна, прецизна информация на, потребители, на потребителите за происхода на материалите, за да могат да се проследят е, е съставките на текстилните изделия. Е, Сигурна съм, че това ще бъде една много важна задача на законодателните органи през следващите години. Важно е, е потребителите да получават максимално е, точна информация и това е целта на комисията. Благодаря на господин комисаря за това. Е, давам думата на господин Хенин, казва председателят. Благодаря, господин председател. През 2005 година премахването на текстилните квоти отвори вратите за дъмпинга. Това беше катастрофално за заетостта, за екологията, пък и за здравето на потребителя. Крайно време е да приемем мерки, за да защитим заетостта, да помогнем на работещите в текстилният отрасъл и да запазим здравето на потребителя. Такива са и предложенията, които правим за обозначаване на происхода, за обозначаване на опасните вещества. Трябва да си дадем начин да приложим на практика всичко това във всички страни членки, за да действаме срещу фалшификатите. Трябва да можем да се борим срещу фалшификатите извън Европейския съюз, но и вътре във вътрешния нашия единен пазар. Трябва да установим, че за жалост сега имаме повече възможности да проследиме тунизийците, които пресичат а, италианските граници, отколкото да проследим какво става с нашите стоки. Проследимостта трябва да бъде подобрена. Това трябва да се промени. Благодаря, господин Енен. Господин Салвини, за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря Таджани за положените усилия. За съжаление, ние не сме удовлетворени от начина по който се развиват нещата. От е, ние от е, Северната лига се смятаме за ограбени. Някои е, колеги от левицата са доволни. Аз бих искал да чуя гласа на някои от хилядите производители, които успяха да оцелеят от кризата. Бих искала да разбера какво мислят те. Разбирам компромиса, но имаше един текст, който беше балансиран и имаше подкрепата на по-голямата част от депутатите в началото на процеса. Впоследствие нещата тръгнаха надолу, само две страни имат желание да се при, да се приемат правила, които да ни информират за това, което носим. Не смятам, че и съветът проявява интерес. Това показва колко, колко голям интерес проявява Европейския съюз към потребителите. Господин Сегети. Благодаря, господин председател. Господин комисар, госпожо държавен секретар, скъпи колеги. Позволете ми да се спра на два основни въпроса. Първият е особено важен. Важно е да се оточнява страната на происход върху етикета. И вторият въпрос. Естествено, че е много важно да се е, обозначават съставките, материалите, от които е произведено текстилното изделие. Важно е и по двата въпроса да има съвсем точни изисквания, съвсем точни правила. По първия въпрос, свързан с страната на происход, е, трябва да отчитаме факта, че Европейският съюз е в криза. Много отрасли, както и текстилната промишленост и текстилният сектор, са изнесли производствата си в Азия – би трябвало да потърсим възможности за Европейския съюз да преодолеем по-лесно кризата в е, текстилния сектор, в селското стопанство, в туризма и в е, други отрасли, които също са силно засегнати от кризата. Производителите в Европейския съюз страдат от дъмпинговите продукти на азиатските страни на Близкия изток и е, по тази причина нашите предприятия понякога се оказват неконкурентно способни на пазара. Особено важно е да държим всички текстилни изделия, които се пускат на пазара в Европейския съюз, да бъдат етикетирани съгласно правилата е, особено важно е, е да имаме предвид, че страната на происход понякога е, е обозначена така, че да заблужава потребителя. Има такива стоки и в България, и в Унгария, и на други места. Госпожа Ройтова. Уважаеми колеги, почти година мина, откак с голямо мнозинство гласувахме едно цялостно предложение за обозначаването на текстилните продукти, така както беше предложено от комисията а, ИМКО. А, Тони Мандес се опитаха в последният момент да предоговорят със с съвета този въпрос, което, което ще направи възможно по-бързото въвеждане на текстилни влакна на пазара но съветът все още отказва обозначаването на страната на происход. Наистина съм разочарована от подхода на съвета, който лишава потребителя от правото да знае къде е произведена стоката, която купува. Това би било обект на гордост за това, което ние произвеждаме, независимост от голямата конкуренция. Обозначаването също би било, би улеснило потребителите в избора на стоки, така че те да знаят, че не купуват опасни стоки. Това в никакъв случай не е протекционизъм. Приветствам искането да се възложи проучване, което да бъде готово до 2013 година, където, което да проучи алергените, опасните вещества, номерата на различните дрехи и така нататък. Но съвсем не знаем дали съветът ще промени позицията си. Затова ние трябва да убедим всички, не само тук в Брюксел, но и от дома, в необходимостта от тези мерки, да убедим, наш, да убедим нашите правителства в тяхната необходимост. Накрая бих искала да благодаря на всички, които работиха по това досие. Благодаря госпожа Ройтова. Сега господин е, Суста за една минута. Благодаря. Това този проект за регламент следва да бъде подкрепен, тъй като обединява различни законодателни актове. Във връзка с казаното от комисар из малките средни предприятия и конкурентоспособността в сектора, трябва да подкрепим проекта. Освен това, регламента ще насърчи новаторството и ще повиши прозрачността. Заедно с това, Постигнатия компромис с клаузата за преразглеждане по обозначаването на происхода би могло да бъде прецедент по отношение на преодоляването на трудностите в преговорите между парламента и съвета за обозначаването на происхода. Миналата година беше прият законодателен акт. Дойде крайно време съвета да отчете волята на парламента. Благодаря, господин Суста. Господин, сега има думата господин Моргантини. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Полезни са разпоредбите за хармонизация, но от друга страна в е, текста няма е, особено категорични изисквания по отношение на маркирането на происхода, а това е особено важно за европейските потребители защото е, на европейския пазар има достатъчно текстилни изделия от Китай и от от е, други азиатски страни, е, които не са обозначени надлежно. Ето това в никакъв случай не бива да се подценява. Етикетите трябва да съдържат данни за происхода на материалите. По този начин ще се е, справим е, много по-лесно с фалшификатите. В моя роден край е, и в града, в който живее, имаше много такива случаи, в които след акции на полицията бяха изсети много е, подправени, фалшифицирани продукти. Е, оказа се, че етикетите не съдържат никакви указания за страната на происход. Благодаря ви. Frau Sie hatten eine Frage an Herrn... Госпожо Коми, Вие имахте въпрос към колегата Моргантини. Искам да попитам колегите от Северната лига какво направи тяхна парти... тяхната партия по време на тристранния диалог, когато ви помолихме да участвате активно. Можете да критикувате, само че би било полезно да работите е, и с други хора по тези въпроси. Господин Морганти, ще дадете ли отговор? Да. На първо четене имахме съвсем различен текст. Той обхващаше обозначение за происход – и затова сега аз не разбирам защо Европейският съвет е, и комисията, съветът и комисията не приеха това предложение. И именно по тази причина ние няма да подкрепим доклада, защото в него не се споменава обозначение на происход. Благодаря господин Морганчи. Сега господин Гар... Е, госпожа Гардини за две минути. Благодаря господин председател. Дами и господа, господин комисар, Uh, ние трябва да преценим текста, който се приема различно. Някои от нас очакваха той да бъде по-амбициозен, може би. Но не трябва да се заблуждаваме. Ние сме на прав път. Разбира се, задължителна система на обозначаване на происхода върху всички текстилни стоки би затруднило тяхното фалшифициране. Затова ние приветстваме изискването за подобно обозначаване. Също така приветстваме обозначаването на онези части от текстила, които са от живота. Защото на нашия пазар пристигат незаконно внесени стоки, в които е включена, са включени елементи с кожа от котки и кучета. Затова ние искаме по-строги изисквания за обозначаване на происхода на нетекстилните части. Особено когато те идват от трети страни, в които изискванията за защита на потребителя не са така строги. Знаем също, че работниците в текстилният отрасъл не са така защитени, както са в нашите страни. Подобно изискване ще защити интересите на европейският потребител. Но ние работихме заедно и постигнахме истинска победа. Както а, каза госпожа Гоми, това беше една истинска битка. Това, което комисарът спомена за консултации с заинтересованите страни е важно не само за текстилният отрасъл, но и за всички е, онези, които като че ли не разбират, че потребителят иска да знае откъде са внесени стоките, които купува. Затова смятам, че тази работа трябва да продължи. Благодаря, госпожо Гардини. А сега преминаваме към изказване с привличане на вниманието на председателя, госпожа Скалпелц. Благодаря, господин председател. Когато започнахме преговори по това досие, е, по това досие е, Поставихме на преден план интересите на потребителите, свързани естествено с обозначаването на продуктите, с етикетирането, така че потребителите е, да усетят непосредствено добавената стойност, която предлага Европейският съюз. Но също времено ето, че ние се опитваме е, да е, отговорим на изискванията на потребителите, да преразглеждаме е, правните актове, така че те да отговарят на актуалните условия на пазара. Докладчикът е прав, като казва, че причинно-следствената връзка между химически вещества и алергии трябва да бъде изследвана много сериозно, много детайлно. В бъдеще би трябвало да обръщаме много по-голямо значение на качеството и естествено възможността за проследяване на материалите е много важна в тази връзка. Благодаря, колежки. А сега го, госпожа Прендегас има думата. Госпожа Прендегас не говори в микрофон. Председателят, бихте ли включили микрофона? Гражданите на Европейския съюз имат правото да знаят състава на дрегите, които носят. С този регламент те ще знаят дали в дрехите има съставки от животински происход. В момента те не подлежат на задължително етикетиране. Много потребители не са наясно с точния състав. Законодателството вече съществува за обувките и е, потребителите трябва да разполагат със същата информация за дрехите. Страдащите от алергии ще спечелят от това предложение. Комисията трябва да проучи връзката между опасните вещества в текстилните продукти и алергиите. Трябва да кажем, че предложението е балансирано благодаря. Благодаря, госпожо Прендергаст. Комисарят Таяни има думата. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че това е не само техническа дискусия, а тя има и политическо измерение. Какво а, могат да направят институциите на Европейския съюз, парламента, комисията и съвета, когато става дума за реалната економика? Комисията и аз самия като комисар възнамеряваме да подкрепим малките и средни предприятия, да подкрепим промишлеността чрез нашата политика. Не забравяме и потребителя, на когато трябва да се предлагат висококачествени стоки. Конкурентоспособността на нашата промишленост се оценява според качествата на стоките, но и по това как защитаваме здравето и интересите на потребителя. Затова в края на този дебат бих искал да подчертая, че ще продължа да настоявам да бъде решен въпросът за обозначаването на происхода на стоките. Срокът за проучването, което трябва да възложим е 2013 година, но нас не се иска да работим колкото може по-бързо ще дам указания на моите служби да работят колкото може по-бързо, защото ние сме за обозначаването на происхода, а особено когато става дума за внос от трети страни в Европейския съюз. Смятам, че днешният дебат беше много полезен, защото госпожа Гьори ясно посочи, че съветът много залага на клаузата за преразглеждане. И съветът се опитва да постигне споразумение с комисията и парламента, което да отговори на нуждите на потребителя, което да помогне, подпомогне конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Нещо, което е въпрос, на който аз много държа. винаги съм работил в подкрепа на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Европа. Винаги съм искал да предлагаме стоки, които са конкурентоспособни на международният пазар. И то конкурентоспособни заради своите качества. Ще продължа да работя в тази насока. възнамеряваме да вземем в ръцете си отново тази инициатива и да поставим на разглеждане този въпрос колкото може по-скоро. Така че е, да осигуряваме необходимата информация на потребители и също време да запазим конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Искам да подчертая, че ние подкрепяме способността, не само в текстилният отрасъл. Подкрепяме изследванията и в други отрасли. И подготвяме съобщение по основните въпроси на конкурентоспособността в промишлеността, а също така и в другият, и в други отрасли. Необходимо е развитие, необходимо е растеж чрез е, по-добър пазар. Нито в момент не забравяме и важността на социалното измерение на всичко това. Благодаря. Благодаря да чуем представителя на съвета. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин комисаря и на всички участници в дискусията. Ще реагирам в кратка форма на забележките на депутатите във връзка с обозначението на происхода. Това бе всъщност най-оживената и най-интересната част от дискусията. Не само в Европейския парламент, но и в съвета много дълго се водиха разговори по тази тема. Тъй като все още не са приключили консултациите по хоризонталното предложение, аз не смятах, че е уместно да създаваме прецедент и да предрешаваме нещата в този все още твърде ранен стадий. Естествено, че още сега съществува възможността за обозначаване. Производителите могат да обозначават происхода, но на доброволен принцип. Е, доброволната система на обозначаване на происхода естествено е, не може да доведе до пълен резултат, какъвто бихме искали да получим. Най-вероятно ще има изкривявания на практика. Става дума за това, че заедно с комисията бихме желали да потърсим решение за този особено важен комплекс от въпроси. И точно по тази причина решихме да въведем е, клаузата за преразглеждане и една точка от преамбюла на регламента. Радвам се, че Госпожата Таянколи, която всъщност е най-големият специалист и най-добрият познавач на тази материя, смята, че именно това е една много надежна основа за по-добри решения и за по-добри резултати в бъдеще. Позволете ми да благодаря още веднъж на всички, които активно допринесоха за този добър резултат и да подчертая надеждата ми, че в бъдеще ще можем още повече да подобрим текста. При всички положения в момента вече създаваме една добра основа за борба срещу измамите в е, е, сферата на текстилните изделия, за налагане на едни стриктни правила, въжащи за всички в полза на потребителите. Благодаря на всички за това, че постигнахме този добър резултат. Благодаря на госпожа Кари. А сега в края на дискусията давам думата на докладчика Туан Мандърс. Благодаря, господин председател. Комисията на вътрешен пазар защитава свободната търговия и е против протекционизма. Това никога не е било цел на предложението. Целта е да се предостави вярна информация на потребителите и да се насърчи използването на съвремени технологии. Притеснявам се от това, че някои колеги казаха, че след първо четене е трябвало да се постави акцент върху някои въпроси. Да, а, не можем да не се борим, тъй като ако комисията и съветът се съпротивляват, трябва да се борим. Господи Таяни подкрепи подкрепи становището много енергично. Е, искам да призова госпожа Геори със е, със същата енергичност да се опита да убеди и а, е, съвета да се, надявам се, че ще успеем да покажем, че законите, които приемаме са в интерес на гражданите, индустрията и всички нас. Накрая искам да благодаря на всички участници. Благодаря на вас, господин Таяни, за подкрепата. Надявам се, че резултати от проучванията, проучването ще излязат по рамо от предвидено и се надявам, че ще успеем да убедим съвета, че сме на прав път, господин председател. Мисля, че бъдещето ще ни покаже, че пътя по който тръгваме днес е пример, който би трябвало да се следва във всички сектори тези, които казват, че законодателството се основава не на емоции, а на научни данни са прави. Благодарение на участието на всички заинтересовани страни ще успеем да прием законодателство, което е полезно за всички и е в интерес на потребителите и гражданите. Благодаря на колегата Мандърс. Приключваме с разискванията по темата. Утре в 12.30 ще започнем с гласуването по доклада. А сега продължаваме към устни въпроси.